Колеги, моля заемете местата си. Добро утро на всички. Добре дошли на първото ни заседание след лятната почивка. Нека първо да изпълним задължителните официални неща. Първо приемане на дневния ред. Предлагам съобщенията на председателя да бъдат преместени след нашата среща с председателя на Еврогрупата. Така че надявам се, че мога да приема, че дневният ред е одобрен от вас. Благодаря ви. Също така одобряване на протокола от заседание от 8 и 9 юли. Те Текстът е бил разпространен, не са постъпили възражения. Смятам, че протоколът също така е одобрен. И сега преминаваме към изслушването на председателя на Еврогрупата. Това е част от поредицата ни срещи в контекста на економическия паричен диалог. Искам да ви напомня, колеги, също така става дума за препоръки конкретни за отделните страни в рамките на европейския семестър и също така обсъждане на предизвикателствата пред микро и макроекономиката на Европейския съюз и отделните държави и членки. светлината на решението на съвета от юли ще изслушаме също така е, министъра по този въпрос. Това е третото му посещение в нашата парламентарна комисия. Той идвал както за редовните ни економически диалози, така имахме извънредна среща, посветена на ситуацията в Кипър. Добре, дошъл вече, ви чувстваме като наш отдавнашен приятел и ви дам думата за вашето уводно слово във връзка с препоръките за конкретните страни. Благодаря ви, госпожо председател, почитаеми депутати. Благодаря ви за възможността за обмен на мнения отново с вас. Този път ще говорим за прилагането и изпълнението на европейския семестър и конкретните препоръки за страните в еврозоната. Първата ми среща с вашата парламентарна комисия, както си спомняте, беше посветена и на това, че ви казах за моите цели да се премине към един по-фундаментален, по-структуриран подход към укрепването на економиката в еврозоната. Те първо предстои да извърши много работа, разбира се, но се радвам, че вече се отдалечаваме от кризата и от обсъждането на кризата към обсъждането на структурните въпроси. Още преди лятото се срещнахме в Еврогрупата и определихме основните сфери, в които е необходимо да се предприемат действия. Мога ли да ви напомня някои от препоръките? Първо, първата препоръка беше да се засили рамката за надзор в страните от еврогрупата да се наблюдават е, реформите да се гарантира последователност и взаимосвързаност на економическата политика. Също така трябва да се координира и да се наблюдава фискалната политика на държавите членки, така че да има политика, която да насърчава растежа. Третата препоръка е да се анализират разликите за цената на кредитирането, особено за МСП, и да се преодолее фрагментирането на пазара на финансовите услуги, за да се преодолее тази разлика. Също така, подобряване ситуацията с, с балансовите отчети, подобряването и в банките. Това означава по-малко фрагментиране в единния пазар и да се възстанови кредитирането на реалната економика. Петата препоръка се отнасяше до плановете за економически реформи. Посочва се, че приоритет трябва да бъде съгласуването предварителното съгласуване на мащабните економически реформи в държавите членки. И последната шестна препоръка беше за преодоляване на последиците от економическата и финансова криза, особено що се отнася до младежката безработица. Тези препоръки изцяло отговарят на приоритетите на Еврогрупата. Мисля си, че основата вече е заложена за успешното прилагане – Законодателството, пакета от 6 законодателни акта предвижда правни основания за правен и банков надзор, извинете, за дейността в държавите членки. Еврогрупата много внимателно проучва доклада на комисията за предупредителните сигнали и следи внимателно за ситуацията в тези държави членки, където се наблюдават неравновесията. Предприемаме мерки и следим мерките предприемани в страните по отстраняване на тези неравновесия. Този процес продължава и то означава, че е необходимо да се введат коригиращи мерки. Също така е необходимо е да се реформира и пазара на труда и пазара на продуктите. След тези препоръки се прие законодателство, което ще подпомогне значително да се координира надзорната дейност, процесите на бюджетиране и на финансов контрол държавите членки. В момента държавите членки подготвят своите проектобюджети и тези проектобюджети ще бъдат внимателно проучени от Европейската комисия в светлината на конкретните препоръки за всяка страна. Също така и в съответствие с пакта за растеж и стабилност и процедурите за прекомерен дефицит в бюджета. Както знаете, ако има нарушения, съответни държави членки могат да бъдат помолени още тази есен да предоставят преработен план. Убеден съм, че становищът на Европейската комисия по тези проектобюджети и техните последици за еврозоната ще бъдат разгледани много внимателно от еврогрупата. Аз планирам да обсъдя този въпрос с министрите на нашето заседание – през ноември. Становището на Еврогрупата следователно ще може да бъде взето под внимание преди да бъдат финализирани проектобюджетите на държавите членки до края на тази годината улеснява на кредитирането за МСП, за да могат те да останат конкурентоспособни, да могат да правят инвестиции, продължава да бъде един от основните приоритети практически във всички държави, членки на Европейския съюз. Всички знаем, че успешните МСП са отрешаващо значение за възстановяването на економиката, за растеж и за заетостта. Европейската инвестиционна банка тук има важна роля особено в светлината на решението от пролета, свързано с увеличаването на капитала му. Беше създана през май работна експертна група на високо ниво и тя ще работи по финансирането на инфраструктурата и на МСП и ще разгледаме политическите препоръки на тази група по време на заседанието на Екофин в Вилнюс. Също така Европейската инвестиционна банка в тясно сътрудничество с ЕЦБ и с Европейската комисия и нас ще обсъди как да се по-добре финан... как по-добре да се финансират малките и средни предприятия. Ние приветстваме тази идея и очакваме това да се разглежда и на заседанието на ЕКОФИН през септември. Докладът на групата ще позволи да се преодолеят редица предизвикателства пред МСП, МСП и също така ще допринесе за създаването на един банков съюз, който ще преодолее фрагментирането на финансовия пазар и ще подпомогне възстановяването на нормалното банково кредитиране. Така че работим по всички досиета допринасящи за финализирането на банковия съюз. А, и поразумението по директивата за капиталови изисквания 4 е голяма помощ в това отношение. На, на основата на, на тези успехи ще можем да работим добре с председателството на Екофин, за да постигнем успех за да изпълниме разпоредбите на директивата за възстановяване. Важното е да има важни, ясни стандарти, да бъдат защитени потребителите от прекалено заплащане на някои услуги. Трябва да се знае и също кой и до каква степен ще участва в установяването на тези правила. Е, Европейската инвестиционна банка ще поеме надзора над големите европейски банки и във всички държави членки. По, по този начин ще се подобри ще се подобрят методите на надзор и също времено ще се увеличи доверието в тези банки. Европейската инвестиционна банка ще заедно с Европейският механизъм ще направи един обзорен преглед на състоянието на банките. И се предвижда да се прилага принципа, свързан с оценката на риска, който предприемат банките. Предстои да се работи по инструмента за директната рекапитализация. Финализирането му ще стане на чак след приключването на други проекти, но при всички положения ще е в действие преди е, да влезе в сила единния механизъм за реструктуриране на банките. Това е много важна стъпка, която трябва да се предприеме и е важен елемент от единния механизъм за надзор. Именно за това в момента се обсъжда регламент за създаване на единен съвет за реструктуриране и единен фонд за реструктуриране на банките. Ясно е, че няма да е лесно. Не трябва да губим целите си от поглед, защото е необходимо да имаме механизъм, който по един надлежен, добре организиран и навременен начин предоставя възможност за реструктуриране на фалирали банки. И така, уважаеми дами и господа депутати, преди да изслушам вашите въпроси, нека да кажа няколко думи за гръцката програма, която е, тече активно през лятото. Последният ти преглед бе направен през юли и изводите са, че нещата в страната се подобряват. Следващата година се очаква економиката да се върне към състояние на економически растеж, като от правителството се очаква да гарантира фискалната устойчивост и е да предприеме повече. Е, и вече са предприяти важни мерки за конкурентна способността на економиката. Е, все пак остават още няколко реформи, включително и в областта на данъчното облагане. След като приключат тези дейности, е, предстои нова преоценка на ситуацията. Това ще бъде направено следващия месец. И финализирането на процеса ще е през ноември. Що се отнася до въпроса дали е необходима трета програма за Гърция, ясно е, че въпреки настоящите усилия до 2014 година не можем да очакваме Гърция напълно да се е справила с проблемите. Много вероятно е да има нужда от допълнителна помощ. Еврогрупата твърдо заявява, че възнамерява да предоставя адекватна помощ на Гърция – до края на тази програма и след края на настоящата програма. Крайните оценки ще могат да бъдат направени едва през 2014 година. И накрая, що се отнася до спекулативните твърдения в мените за допълнителните мерки, ще има е, евентуални възможности за намаляване на ставките върху кредитите, които се отпускат на Гърция. Няма да има начин да се оцени дали всички условия са напълно изпълнени до април следващата година. Всичко това е в съответствие с графика от миналия декември. И така през април ще направим оценка и по програмата, и по устойчивостта на управлението на държавния дълг на Гърция. Благодаря за вниманието, дами и господа. Очаквам вашите въпроси. Uh, Благодаря много. Благодаря за този преглед на някои от проблемите. Разбира се, надявам се, че ще можем да гласуваме правил, правил, правилата за механизма следващата седмица в Страсбург. Очакваме допълнителна информация от Европейската Централна банка. И също така има и на, на, напредък по, а, в преговорите по дирек, ди, втората директива за а, Втората Доколкото раз, раз, разбирам, има някои настроения против а, голямото участие на частния сектор в а, тези анализи. Не знам дали ви имате някакво мнение, дали този проблем е бил обсъждан в а, Еврогрупата. Лично аз смятам, че пазарите очакват по широко участие на частния сектор предвид положението, за да можем това е правено и в други страни и резултатите показват, че подобен подход е успешен. така че, може би, преди да обсъдиме въпросите, може да кажете какво мислите по този въпрос. Мисля, че първо трябва да започнем успешно е, банковия съюз първо. Трябва да се направи един подробен преглед на балансовите отчети от страна на ЕЦБ и ЕИБ. Трябва обаче този преглед да бъде задълбочен и качествен. И много остава. Много още трябва да се направи преди да прибегнем към по-широко участие на частния сектор. Проблема не е обсъждан в еврогрупата. Смятам, че начина по който този преглед се организира ще бъде от огромно значение. Не трябва да има политическа намеса. Този преглед трябва да, си, да бъде независим сам по себе си. Благодаря. Сигурна съм, че колегите също са доволни от това развитие. Искам само да ви припомня какви са правилата на кръга отговори и въпроси. Ако колкото, колкото по-кратък е вашият въпрос, толкова бързо, толкова по- повече е, възможност имате да чуете отговора им. Разполагате с е, 5 минути, така че вие сами трябва да разпределите е, времето си. И първо е, Корин Вертман Когл ще зададе въпрос от името НП. Като докладчик по 6 пакета бих искал да ви благодаря за това, че поемате отговорността за да изпълнявате е, препоръките на държавите членки в е, областта на економическото възстановяване и е, заетостта. Радвам се, че вие и Еврогрупата също така взехте предвид всички препоръки, свързани с бюджетната реформа. Моя въпрос обаче е за банковия съюз. Тази година, преди да започне прегледа, вие казахте, че този преглед трябва да бъде наистина качествен и не трябва да бъде да има политическа намеса, но по какъв начин можете да подсигурите независим, независима процедура, процедура в която да няма политическа намеса? Е, съществува план за пряко рекапитализиране на банките, но по какъв начин може да се приложи този план, защото вие е, казахте, че инвеститорите са онези, които трябва да вложат средствата. Как смятате, че ще се използва този план? Аз е, по принцип съм за, но, но така ли ще стане наистина? И още един въпрос относно механизъм, единния механизъм за реконструктуриране. Доколкото разбирам, вие подкрепяте предложението на комисията или поне така ми се така излиза от вашите думи, но също времено, един от министрите на финансите и то на, на основна държава членка е е, противник на прилагането на този единен механизъм, който съм е, по себе си ще бъде една е, основа на, на целият банков съюз. Как смятате да разрешите този проблем? Благодаря ви. Благодаря много за въпросите, госпожа Вартманков. Ще ви отговоря на английски, така че няма нужда да ползвате слушалките. В Еврогрупата през последните няколко месеци посветихме много време на конкретните препоръки за страните по проекта бюджетите и на заключенията на комисията по отношение на тези бюджети. Е, крайните заключения ще бъдат публикувани през ноември. Повечето от градивните блокове на Банковия съюз се преговарят в рамките на ЕКОФИН. Е, тоест, е, те се договарят между ЕКОФИН, парламента и комисията. Разбира се, Еврогрупата играе много важна роля в този процес и ще ще си сътрудничи тясно с Екофин. Ще искаме информация от председателя на Европейската Централна банка за това как според него е най-добре да се организира оценката на счетоводните баланси, защото е много важно този процес да върви по един независим начин и качеството му да е изключително високо. Само така може да се поддържа доверието и се надявам, че възможно най-скоро ще получим информация по този въпрос от председателя на Европейската Централна банка. Може да се окаже, че се стига до е, заключението, че има конкретни банки, които имат нужда от допълнителна рекапитализация. Какъв ще е редът? Първо, търсят се допълнителни средства от финансовите капиталови пазари или от преструктуриране на активите на съответното дружество. Това трябва да стане при... след това, преди да се използват държавни средства, трябва да се гарантира правилно прилагане на правилата за държавната помощ. Това означава, че поне в някакъв минимална степен трябва да се прилага така нареченият бейлин. И освен това, когато има преходен период, използването на преките инструменти за рекапитализация докато тече оценка на активите, е доста сложен въпрос. Може да се окаже, че е, процесът тече, докато и продължава в момента, в който започне е, конкретния процес на надзор осъществяван от Европейската централна банка. Това трябва да стане през октомври следващата година. При всички положения е много ясно да има яснота а, за реда а, на така наречения бейлин, т.е. реда по който инвеститорите в а, конкретната банка допринасят за нейното рефинансиране. И има конкретни условия, които трябва да се изпълнят.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 Отново ви благодаря а, за това. Въпросът ми се отнася до новия етап на европейския семестър и новите изисквания, предявявани към страните, което изисква повече отговорност за онези, към когото са насочени препоръките. Истината е, че до сега препоръките, които до сега са били отправени, не подпомогнаха да се постигнат прогнозните цели. Изцяло се провалихме, що се отнася до изчисляването на дефицита, до осигуряването на заетостта. Всичко това деморализира страните и хората, които много старателно спазваха отправените към тях препоръки. Освен това, инвеститорите се отеглиха и очакванията за голям растеж се превърнаха в продължителна рецесия. Бих искала да ви попитам дали с новите правомощия, които са ви възложени, ще извършите подробен анализ на качеството на тези препоръки. Защото е важно да има реални резултати, а не теоретични резултати, така че искам да знам дали смята да направите един подробен анализ за търсенето в Европейския съюз. Ние работим само от гледна точка на предлагането, но ако страните в Европейския съюз работят в условия на ограничена економика, откъде ще дойде търсенето ние ще трябва да разрушим по този начин, ако се придържам към тази политика, цялото производство в единия пазар. Затова искам да ви призова към по-малко емоции и по-високо качество на препоръки. Дали може да осигурите това? Това е първият ми въпрос. И вторият кратък въпрос е, е за дълга на държавите членки. Проблемът не е решен и той не е решен не само в Гърция. Освен това, вътрешната рецесия създава по-голям дълг. Дали имате планове за провеждане на някакви промени? И искам да ви попитам дали възмущението в обществото ще бъде отчетено. Край на кажа, хората имат определени очаквания. Те са възмутени от рестриктивната економическа политика, наложена на тези страни. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Ферера, за вашите въпроси. Първият въпрос беше за качеството на препоръките. Препоръките се обсъждаха в Еврогрупата преди да започне лятото. Не мисля, че може да се каже, че предишните препоръки не бяха с подходящо качество, защото все още не сме преодолели изцяло економическата криза. Излизаме вече от рецесията, но трябва да можем откровено да оценим ситуацията с економическата криза като задъл... по-задълбочена и нещо, което е много по-сложно да се преодолее, отколкото първоначално очаквах. Но в момента вече рецесията се преодолява в много страни. Затова не мисля, че сме допускали грешки. Мисля се, че много от различните реформи са необходими в съответните страни и целта им е да се модернизира економиката, страните да бъдат по-конкурентоспособни и всички тези реформи трябва да се продължат. Някои хора твърдят, че твърде малко напредък е постигнат, но може би това не е свързано с качеството на препоръките, а с качеството на изпълнението. Що се отнася до бюджетите, чисто технически доста напредък е постигнат. Бюджетният дефицит е намален в много страни. И вие много правилно казахте, беше платена много висока цена от обществото за това. Същевременно смятам, че всички наблюдаваме, че през последната половин година комисията дава на страните в конкретни обстоятелства все повече време за постигане на целевите показатели, отнасящи се от бюджета. Така че има промяна в препоръките, има промяна в целевите показатели, свързани с бюджетния дефицит. Последният въпрос ви беше за дълга. По време, по време на криза дългът се натрупва много бързо и твърде дълго е времето за намаляване на дълга. В много страни дългът нарасна много бързо и очакваме в програмните страни дългът ще остане висок и дори ще се увеличава но все пак започвам да излизам от рецесия. Това ще позволи дългът да бъде намален, но мисля, че по-скоро става дума за качество на изпълнението, а не за качество на препоръките. Благодаря ви. Следващият въпрос от Алда Силви Голар. Благодаря, господин председател. Господин министр, благодаря за вашето присъствие. Добре дошъл сред нас. Аз с удоволствие отбелязвам това, което казахте и тук се присъединявам към казаното от е, Корин Вакман Кол. Е, в миналото наистина сме се сблъскали с проблеми, свързани с прилагането на правилата. Затова еврогрупата трябва да играе решаваща роля, защото в някои страни, включително и във Франция, за съжаление, се казва, че комисията диктува и нарежда на държавите членки и че тя е, има прекалено много е, власт и а в крайна сметка това са прерогативи, които са и предоставени от страните е, членки и тя ги използва много целесообразно. Така че вашата роля не е само техническа, а политическа. Вие трябва да докажете, че тези единни процедури са от огромно значение. И второ, приоритетите. Всички приоритети са от значение и са е, е, от първостепенно значение, но защо заедостта на младите е на последно място? Защото ако загубиме младите, всичко, което свърш, е, вършим, ще бъде считано за незаконно, ненужно и просто ще бъдем пометени на следващите избори. Така че моят въпрос е следния. Какво конкретно ще направите, за да не се допусне фрагментиране на пазарите? Е, от гледна точка на лихвите, защото на, на, на, на, на, на, на практика има конкретно изкривяване на конкурентоспособността на пазарите. Кой, какъв ще бъде операционният метод за постигане на резултати? Благодаря. Права сте, е, Еврогрупата трябва да ще играе много важна и значима роля за осъществяването на европейския семестър, както и за изпълнението на правилата от държавите членки. Това е ролята, която бихме искали да играеме. В е, дебата между Франция и комисията е, трябва да казах следното. Европейската комисия има за задача да направи анализ на е, начин, начина по който се прилагат правилата и да прави е, препоръки, като например не, не, не, недостатъчните или неефективни мерки в областта на трудовия пазар. Само по този начин може да вървим напред. Ако при ако, например, комисията каже на дадена страна, ей, имате проблеми с пенсионната система, трябва да направите нещо, тогава да, държавата членка ще, ще направи един анализ и ще приложи, приложи съответните мерки, а от своя страна комисията и еврозоната ще направи след това един анализ на приложените мерки и ще начертае по, евентуалните, евентуалните правила за постигане на целите. Така е начинът по който по принцип трябва да стават нещата, но а, като политик научих едно, ако искате а, нещата да бъдат а, разбрани от хората и да бъдат запомнени, трябва да ги споменете на последно място. Затова споменах младежката заетост на последно място. Как, както но не, не, не, не независимо е, от реда на споменаване на различните цели, е, заемите за малки и средни предприятия или е, рекапитализирането на банките, всички тези мерки имат една и съща цел. Економическото възстановяване и заетостта. Така че смятам, че това е най-добрия макроекономически подход за е, разрешаване на този проблем. Колкото до фрагментирането на пазарите, и, има различни начини за разглеждане на този проблем, средносрочен, дългосрочен и така нататък. Но в Фрагментацията е един структурен проблем, който трябва да бъде разрешен. Трябва да се възстанови доверието между банките, към в банките за стабилизирането на пазарите. Това ще бъде един от постаментите на банковия съюз. Втория начин е да се предоставят необходимите средства на малките и средни предприятия за економическо развитие. Различните държави членки имат различен подход. Европейската инвестиционна банка играе важна роля и тези проблеми ще се решават в, в, между ЕЦБ, ЕИБ и Европейската комисия. Нямаме много време, така че от екаре Пиктер Ван Дайлен е, има думата. Благодаря ви много, е, че сте тук. Е, пожелавам ви успех с сериозните задачи, които са пред вас. Първо, няколко препоръки, върху които искам да се спра. Гърция. Както казах, както вие казахте, извинете, се предвижда възможност за допълнителен кредит за Гърция. Какъв точно кредит ще е това? Кредит за обслужване на плащанията по други кредити или кредит, който ще доведе до реални промени в страната? Чуваме най-различни неща. Различни са заключенията И за това искам да разбера от вас какво точно можем да очакване, очакваме. Господин Хавелът, експерт по економика, наскоро излезе с становище, свързано с стабилизацията в Германия и гръцкия дълг. Ако говорим за девалвиране на валутата, много важно е да знаем какви ще са резултатите от това девалвиране. Може би то може да ни даде повече надежди. След това, в един анализ на известния институт Брюгел се говори за затруднения в растежа в Италия и други страни. Ще се отрази ли това по някакъв начин на безработицата? Може би е, и холандският министр на финансите би могъл а, да коментира по този въпрос. Благодаря много, господин Ван Дален, за тези въпроси. А, първият въпрос беше свързан с Гърция. Нов кредит за Гърция. Аз не съм говорил за нов кредит за Гърция. Казах просто, че има основания да се предполага, че след края на настоящата програма Гърция може да има нужда от допълнителна подкрепа и ако това е така, тя ще я получи. Това е всичко, което съм казал. Настоящата програма е, продължава до края на 2014 година и Еврогрупата заявява своята готовност да подкрепя Гърция. Така че надявам се, че вече съм се изказала напълно ясно и няма да ме разбирате погрешно. В никакъв случай не ви съобщавам а, някакви нови решения. При всички положения се очаква Гърция да спази всички условия, които са обвързани с действието на програмата. След това, споменахте доклад за бъдещето на Гърция в еврозоната. В еврогрупата съществува единодушното мнение, че е необходимо да се запази интегритета на еврозоната. Така че този въпрос просто няма да бъде обсъждан. Що се отнася до девалвирането, това само по себе си не е метод, който може да помогне за справяне с структурни проблеми, свързани с конкурентна способността или други проблеми в економиката. Това е по-скоро начин да се избегнат, да се избягват проблемите. И накрая, Споменахте холандската политика и това дали в Холандия трябва да се орежат бюджетите. Няма да а, се крия от този въпрос. Ще ви кажа съвсем прямо, да, а, ще има бюджетни съкрещения. Това ще е и защото а, така е необходимо в страната и защото в европейски план сме поели някои ангажименти един, едни към други. Благодаря от групата на зелените. Ще се изкаже господин Гиголд. Първо, благодаря ви за това, че отново се срещате с нас. Надявам се, че добре сте си отпочинали през лятото. Тази почивка ще ви е необходима, тъй като Банковия съюз е най-голямата стъпка, която предприемаме в момента. И дори светлината на оставащите затруднения при преговорите с е, ЕЦВ, ние така или иначе вече финализираме законодателството и сега отражаващо значение изпълнението. Някои от нещата, които чувам, за мен са доста обезпокояващи. Регламентът ясно казва, че трябва да се обособят фискалната и паричната политика и съветът трябва да гарантира това, че надзорният съвет има силен председател – кой в момента отговаря и как това разделяне на паричната и фискална политика се извършва. Какво вие може да направите, за да се гарантира това, че надзорния съвет да започне работа? Така че демократичните права в областта на фискалната политика реално да не са ликвидирани, ликвидирани по време на подготвителния етап и да не се получи така, че да не се наруши нормалния логичен ход на нещата. Това е първият ми въпрос. Втори ми въпрос. Когато се въвежда банковия съюз, разбира се, е необходимо да се гарантира доверието към ЕЦБ. Вие говорите за включването на независими експерти. За мен това не беше много ясно, защото основният въпрос е дали тези независими експерти ще работят заедно с националното компетентни органи и дали ще се занимават с преглед на качеството на активите, дали тези експерти ще от частния сектор ще бъдат включени в подготовката на докладите за качеството на активите във всички държави членки и това ще бъде част от дейността на цялостната надзорна система. Благодаря ви, господин Гигул, за вашите въпроси. Да, изпълнението от решаващото значение и това въжи и за препоръките към конкретните страни и що се отнася до Банковия съюз. Абсолютно сте прав. Що се отнася до вашата загриженост за това, е, че надзорният съвет следва да поеме инициатива и трябва да бъде независим от паричните аспекти, ние постигнахме съгласие при предложенията за единия надзорен механизъм, че надзорната дейност на ЕЦБ и съответно на надзорния съвет ще ще започне не по-рано от една година след публикуване на директивата. Нещо, което ще случи съвсем скоро, така че ще има цяла една година, за да се извърши цялата необходима подготовка и дори преди това официалното започване на Единният надзорен механизъм ще бъде предшестван от постигнати съгласия в рамките на ЕЦБ. Ще има публикувани доклади от ЕЦБ и ако ФИН ще знае каква е ситуацията с хода на подготовката. Един от основните въпроси тогава ще бъде дали надзорния съвет е изцяло готов да поеме цялата отговорност. Uh, independent uh, responsibility as of... И това се очаква в светлината на планирането започване дейността на единния надзорен механизъм есента следващата година. Що се отнася до проверката на качеството на активите, не бих могъл да отговоря подробно вашия въпрос. Нееднократно съм изразявал мнението си, че е много важно да има независима и подробна проверка на качеството на активите. Частните фирми, частните фирми също трябва да участват в това. За мен това е неизбежно и необходимо. И подробностите за това как това ще бъде извършено, ще бъдат те първо публикувани от ЕЦБ. Що се отнася от Еврогрупата и Екофин, ние вече помолихме ЕЦБ да ни обясни как възнамерява да планира и да извърша този процес и разбира се изискваме това да става в съответствие с най-високи стандарти. Благодаря сега от името на обвинената левица господин Шунтис. Кирие Проедре. Благодаря, господин председател. И слушах много внимателно казаното от вас а, и по-специално свързаното с гръцката програма и отговорите, които направихте на колегите, които ви зададаха въпроси за Гърци. Що се отнася до вашите предвиждания, вие сте бил в Гърция наистина, но аз съм не съм съгласен с вашите заключения. Доколкото знам и информацията, статистическите данни също не подкрепят казаното от вас. Независимо дали става дума за реалната економика или заетостта. Вие казахте, че не плана е неподходящ, а изпълнението му е неподходящо и е, неуместно. Аз Искам да ви кажа следното. И днес, и в е, писмо, което отправихте, казахте, че най-вероятно Гърция няма да може да възстанови пазара си през 2014 година и ще бъде необходим допълнителен помощен пакет, като се поставят допълнителни условия. Но все пак има и а, граници на това, което можем да издържим, на това, което гърците могат да а, понесат. Днес вие споменахте, че реформите не се провеждат достатъчно, успешно, не, не са достатъчно бързи, особено що се отнася до реформирането на държавната администрация. Но, моя въпрос е следния. В рамките на реформите, които наблюдавате, дали Еврогрупата и, е, или единния механизъм предвижда някакви допълнителни механизми за и условия за провеждане на реформите в Гърция. Допълнителните условия, следствие на, на които ще бъде отпуснат допълнителен заем на Гърция, ще е, зависи ли от процеса на приватизация и вие ще наблюдавате ли развитието на този процес в Гърция? Благодаря, господин Шунтис, за вашия въпрос. Що се отнасяше до изпълнението и казаното по изпълнението и необходимостта от структурни реформи в Гърци? Що Що се отнася до бюджетния дефицит, в много страни целите бяха постигнати или беше направено преструктуриране, като се вземе предвид последиците от економическата криза и съответно целите бяха преформулирани. Аз просто отчитам че някои от реформите се изпълняват много бавно, понякога просто няма достатъчно политическа воля за изпълнението им. Да, що се отнася до изпълнението, наистина се, е, съм обезпокоен от е, начина по който се извършват структурните реформи, но това не касае само Гърция. Що се отнася до допълнителните условия, Струва ми се, че е прекалено рано да, а, форму, да, профу, да формулираме очертанията на нова програма, нейни обхват или условията, които ще залегнат в нея. А, нека бъда а, пределно ясен. А, въз, въз, възможно е на края на тази програма Гърция да се нуждае от допълнителна помощ, проблемите да не бъдат разрешени до края на 2014 година и Еврогрупата е, ще, ще помогне на Гърция, ако това е необходимо. Това е моето лично мнение, това е и мнението на Еврогрупата което бе направено през декември е, миналата година. Но какъв ще бъде е, е, обема и вида на тази помощ, все още не е, не е възможно да уточняваме. Що се отнася до проверката и контрола, наистина не, нещата са ясни за Гърция. Все още има много реформи, които трябва да бъдат проведени в областта на поли, данъчната политика и това не, не, не въжи само за Гърция за всяка страна, която иска да запази и социалната економика и социалната си система. Така че много а, е, страни подкрепят а, е, а, е, необходимостта да се, да се прилагат подобни за Гърция. И сега Бастиан Белдер за Европа на свободата. Благодаря ви. Евро зоната е изправена пред огромно предизвикателство. И трябва нещо да се направи, нещо да се преодолеят проблемите, включително проблема с конкурентоспособността. Също време трябва да мислим за това как да не изложим на риск подкрепата от страна на гражданите за Европейския съюз. Трябва да дадем перспектива за възстановяване – трябва да предложим на хората нещо. Ако говорим за инфлация, трябва да можем да кажем на хората какво може да се очаква в бъдеще и трябва също да помислим за това по какъв начин могат да бъдат защитени поне до някъде по-слабите банки. Тук става дума също и за дългосрочни дейности по финансиране – Що се отнася до по-слабите банки? Те ще получават предан подкрепа на нивото на държавите членки. И в светлината на Банковия съюз Първият ми въпрос. Дали смятате, че всички държави членки имат необходимите финансови средства, за да рекапитализират банките на своите територии? Ако не, то тогава страните, които вече започнаха да преобразуват проблемните банки? Дали вече те не трябва да се насочат към втората линия банки, ако мога така се изразя? И трябва да помислим за балансовите отчети на банките в тези страни, в които има особени проблеми. Освен това, ако говорим за пълна свобода на действие, която да се предостави на Банковия съюз, трябва да отчитаме и загубите. И за това трябва да има и такава втора линия от банки. Благодаря ви, господин Бълдър, за вашите въпроси. Разбира се, ситуацията не е лесна за никого. Изход от тази ситуация също бе сложен за всички. Банковия съюз ни позволи да се преодолее фрагментирането на банковата система, ще позволи да се възстанови доверието към банките и между самите банки няма да има никаква пълна свобода или дори няма да има свободия. мога да кажа. Това, което ще правим е, че постепенно ще изграждаме единен банков съюз и правилата за дейността на банките. Най-важната част тук ще бъде директивата за капиталните изисквания. Ще има нови стандарти, включително за качеството на балансовите отчети. И това, разбира се, е процес, който не трябва да бъде прибързан. Очевидно, поне 2-3 години ще са необходими за това. И разбира се, ЕЦБ, регулаторите, а и банковия сектор ще настоява това да стане. Също така е необходимо и да има един надзорен механизъм и ЕЦБ ще работи съвместно с националните надзорни органи, за да се гарантира това, че банките са в добро състояние и че движението на средства между банките се възстановява. Така е, че ролята на ЕЦБ е от решаващо значение. Вашият въпрос беше за това какво ще случи, ако изникнат нови проблеми пред банките. Вие очевидно изхождат от определени предположения, които аз не споделям. Ние все още не знаем за това дали ще изникнат нови проблеми и за това трябва да извършим и проверка на качеството на активите и да извършим проверка на издържливостта на банките, за да видим къде точно са проблемите. Много, повечето банките са извършили много през последните години, за да подобрят своите резерви, да подобрят качеството на балансовите отчети. Така че все още има, разбира се, някои проблеми. И ако изникват нови проблеми, те, разбира се, ще бъдат решавани по начина, по който аз ви описах. Разбира се, няма да има никаква абсолютна свобода. Вашият въпрос беше също така и за страните, които вече са в затруднено финансово положение и какъв ще бъде подхода към тях. Първо, финансовите пазари ще трябва да се намесят и банките ще трябва да бъдат първите, които да решават собствените си проблеми. Ще има, разбира се, норми, правила, които са свързани също така и с изискванията за вътрешни средства на самите банки за тяхното спасяване. И ако всичко това не е достатъчно и ако страната няма да може да спаси собственици банки, а тези банки са жизнеспособни и са важни за банковата система и нататък, и нататък, то тогава ще се задейства банковата програма на Европейски механизъм за стабилност. Това е една възможност и в крайна сметка също така има и възможност за пряко изкупуване в рамките на Европейски механизъм за стабилност, разбира се, при много стрикни условия. Разбира се, не бих искал сега тук да изказвам някакви догадки за мащаба на възможните проблеми, но ще справим с тях. Благодаря ви. Следващия колега има думата. Президента, buenos días. Е. Благодаря много, госпожо председател. Добро утро на всички! Съгласно Евростарт, еврозоната а, вече излиза от рецесията. В някои страни това води до увеличен държавен дефицит, а в страните, в които има най-големи трудности, е, това осложнява нещата. За първи път в Европа в едно полугодие има търговски излишък. Случващото се в най-затруднените страни не може да доведе до особен оптимизъм. Вие самият казвате, че Банковият съюз е някакво решение, но не е и дългосрочно. Както казах в началото, много е важно как си организираме приоритетите. Няма как да се възстановим от финансова гледна точка, без кредитиране и без достигане на кредити до малки и средни предприятия. И така, какво може да бъде направено за малките и средни предприятия? Председателката. Не ни остават цели 5 минути, просто забравих да включа часовника. В такъв случай мога да отговарям колкото си искам дълго. Благодаря ви много за въпросите, Що се отнася до въпроса за това можем ли да сме оптимисти, мисля, че в крайна сметка можем, защото има няколко страни, в които вече нещата дават повод за оптимизъм. Еврозоната действително излиза от рецесията. Това се отразява и на економическия растеж, и дори на заетостта. Разбира се, растежът все още е крехък, но има поводи да гледаме на нещата по-оптимистично. Разбира се, ще има нужда от нови кредити, това е ясно. И ако банковите институции не са готови да предоставят тези кредити, тогава ще платим чрез по-малък растеж и чрез по-малка заетост. Затова трябва да предприемем всички възможни мерки, за да насърчим предоставянето на кредити и да има активност в тази област. Така че много добре разбирам въпроса ви, разбирам основанието да се зададе такъв въпрос. В момента има множество инициативи. Е, особено инициативи в връзка с работата на Европейската инвестиционна банка капацитетът на Европейската инвестиционна банка да провежда програми от този характер бе увеличен през пролетта на тази година и в срещата на Еврогрупата Екофин през септември в дневния ред са включени възможните други инициативи, за да се насърчи достигането на средства до малките и средни предприятия. Благодаря. Господин Вернер Лангер от името на НП. Благодаря. Благодаря и за отговора, който дадахте на колегата Белдер. И по този начин очертахте рамките на плана за спасяване на банките. В всички страни трябва да се провеждат реформи, това е несъмнено, но въпросът е как ще е, упражним надзор над банките и след това да ги подпомогнем. Знам, че ЕЦБ има известни изисквания, но има и е, много е, критики, които се са отправени от държавите членки. Комисара Барние представи една система, съществуват е, правила, но необходимо е да наблегнем малко повече на данъчните убежища, защото това е един проблем, с който не можем, с който все още не сме се справили. Знаеме, че дан, най-голямото данъчно убежище в Европа е Ирландия. Е, и други острови, разбира се. В Холандия също съществуват е, едни е, данъчни пропасти, където потъват е, средства и е, пари. Е, има и също така много голям спор относно налагането на ДДС за е, извършените по е, онлайн, в интернет операции и покупки. Така че господин Белдър постави правилните въпроси. На, на, на практика имаме една а, а, банка с проблеми. Ви казахте да, трябва да бъдем откровенни, трябва да, да бъдем е, ясни. Да, необходимо наистина е, е откровение. Мога ли да кажа и още няколко е, думи за Холандия като е, данъчно убежище? По въпроса с откровенността аз едно нещо съм научил. Това е една холандска пословица. Може би и други имат подобна пословица. Откровението е когато един политик каже нещо, което не харесва на общественото мнение, но трябва да го каже. Така че аз се, се опитвам да бъда и ще бъда откровен. И бях, както бях и до сега. Лично аз, като министър на финансите на, Холан... на Нидерландия, считам, че е, в наш интерес е да разполагаме с една ефективна и прозрачна данъчна система, за да можем да е, наистина да имаме необходимите поступления. Разбира се, има доста разлики в, е, между държавите членки е, ние в холандското правителство отправи едно писмо до парламента преди няколко дни, в което, е, в което бяха изложени е, някои отговори на проблеми, които бяха поставени. Защо, защо много предприятия искат да да вложат парите си в Холандия, да функционират в Холандия. То е защото ние имаме споразумение с всички държави в света, така че няма възможност за избягване на а, изплащане на данъците. Ние в никакъв случай не избягваме тези трудни въпроси, този дебат, но този дебат е важен за цяла Европа и трябва да бъде обсъждан в цяла Европа. В момента се, се предприемат нови инициативи, включително и на ниво Г20 и от министр-председателя Камран. Колкото до борбата борбата срещу неплащането на данъци и данъчните обежища ще бъде в нашия дневен ред на ЕКОФИН следващия. Мерси, Благодаря, господин председател. През декември 2012 годин Фан Ромпой трябваше да създаде пътна карта която да предложи економическите инструменти за преодоляване про економическите проблеми в Европа. Ние а, самите направихме пред, предложения за социален модел, а, един механизъм за разрешаване на кризата, подобряване на европейския бюджет, както и демократичния аспект, за да се даде законност на всички тези аспекти на Европейския е, банков съюз. Но тези различни аспекти или тези различни стълбове на този съюз не, са, не всички от тях са е, на дневен ред. През, през последно време комисията е, предложи е, да влезе в договорни отношения с държавите членки в областта на бюджета и банковото дело. Но договорните отношения на, на практика са противоречие на общностните отношения и принципи. Така че, господин министр, ще включите ли в е, европейския дневен ред на еврозоната този пътен лист и какво ще бъде неговото бъдеще и как ще бъде приложен той. Thank you very much, uh, Ms. Wangok, for your... Благодаря много за този въпрос. Що се отнася до пътната карта е в Еврогрупата, много добре знаете, че когато що се отнася до тези въпроси, нашата задача е по-скоро да подготвим работата на Европейския съвет. Темата вече е, е предмет на обсъждане в Европейския съвет, но няма не е финализирана, затова няма как да ви съобщя каквото и да било по тази тема. Ще трябва да продължим да работим по тази тема и в, парла... в различните парламенти има различни идеи по този въпрос. Но като общ коментар мога да ви кажа, че а, има разлики в скоростта, с която се работи по различните елементи на пътната карта. Ясно, е, че а, банките са важен въпрос. Важно, ясно е, че е важно да се запълнят празните места в, в економическите инструменти и разработват се нови инструменти и нови процедури. И трябва да сме изключително сериозни при приложението на съществуващите вече инструменти. Така че на този етап смятам, че може би е по-добре приоритета ни да, да се съсредоточим върху приложението на това, с което вече разполагаме и е, вече оттам нататък е, евентуално да обмисляме допълнителни инструменти. Благодаря. Госпожа Люлинг има думата от името на ЕНП. Благодаря, госпожа председател. Господин председател на Еврогрупата, що се отнася до европейското полугодие, вие казахте, ако правилно съм ви разбрала, че препоръките на комисията са били одобрени единодушно от съвета. Честно казано, съм малко изненадана, защото веднага след публикуването на тези препоръки от Европейската комисия, още на следващия ден, се чуха някои е, доста отрицателни реакции е, от националните политици, включително на много високо равнище. Дори президента Оланд не, не се въздържа да не направи коментар. А, по отношение на това, а, до каква степен е допустимо Брюксел да диктува мерки на държавите членки. В Люксембург също се говореше за диктата на Брюксел. Дори министъра на социалните въпроси заяви, че комисията съвсем е надхвърлила своите правомощия. А, и така. Ако действително всички в съвета единодушно са приели тези препоръки, а след това са се върнали в страните си и са твърдяли друго пред медиите, а, какво означава това? Че всички са лицемери. И ако действително на едно място се говори едно, на друго място се говори друго, не е ли важно този, това явление да се обсъди в еврогрупата? Защото може да се окаже, че последиците му са тежки. Аз ценя високо вашата медийна дискретност, но Искам да ви попитам на какво се дължи тя. А, да не би вече да сте извлекли пуките от бойното си кръщение в кипърската криза, където Еврогрупата бе обвинена в много грешки. Или пък е, това е избор, който вие сте направили по политически причини, смятайки, че Председателят на Еврогрупата следва да бъде по-скоро дискретен пред медиите, защото неговата цел е да постига дългосрочни резултати, а не е, краткосрочни новини. И така, е, това е просто моето е, любопитство. Защо се държите по начина, по който се държите с медиите? Thank you very much, uh, madam. No. Много ви благодаря, госпожо, за вашия въпрос. Беше казан на френски. Много ви благодаря, че подкрепихте моята политика. Ще продължа да бъда максимално открит, що се отнася до европейската политика и това, което правим в Брюксел. Защото аз мятам и това е личното ми мнение, че по време на кризата ние не успяхме достатъчно добре да съобщаваме какво и защо правим. аз мятам, че ние като водещи политици трябва да го правим. Трябва открито да говорим за естеството на кризата, какво е състоянието, какво ще трябва да се направи, колко тежко е и ще бъде това и тъй нататък. Що се отнася до дебата за препоръките за конкретните страни? Да, препоръките бяха формулирани и прияти, от, и прияти единодушно и от Еврогрупата, и от Екофин. И да, чух а, коментарите на някои национални политици, но аз вече обясних, че смятам, че Европейската комисия е тази и разбира се след това съветът и нататък да формулира препоръките и да каже на страните какво трябва да направят, що се отнася до целевите показатели за бюджета, за дефицита и реформите за макроекономическото преструктуриране. Несъмненно е, че това е в правомощията на Европейската комисия и след това страните трябва да се отнесат към това сериозно и отговорно. Мога да дам пример с пенсионно-осигурителната система. Ако тя не е модернизирана, ако тя не отговаря на необходимите стандарти, ако тя не може да отговори на бъдещите предизвикателства, то значи реформите са необходими. Но начинът по който ще се извършат тези реформи е изцяло в ръцете на правителството на страни, така че няма диктат, но трябва сериозно да се отнасяме един към друг. Всичките процедури и ролята на Европейската комисия са предмет на постигнато съгласие между Държавните глави и ръководителите на правителствата съгласиха с това комисията да отправя препоръките, така че те трябва сега сериозно да се отнасят към тези препоръки и да действат според тях. Но начин по който те ще изпълняват тези препоръки е в рамките на националните правомощия. И след това вече Европейската комисия може да каже, да, вие добре го направихте или не сте направили достатъчни, така че това, което сте направили не е достатъчно, така че има различни задължения, различна отговорност и Европейската комисия има най-важната роля при отправянето на препоръките. Тук изобщо няма съпор. Председателката. За съжаление времето ни изтича, затова ви предлагам да обединим следващите два въпроса на колегите, които заявих своето желание. Така че сега първо Емили, после Андреас и после три Също така ще зададат едновременно своите въпроси, след като първите двама колеги и слушат отговори на техните въпроси, но бъдете кратки. Да, ще бъда кратка. Първо, новите цифри на БВП, които показват, че може би бавно изпълзяваме от рецесията. Дали сте обсъждали как можем да избегнем десетилетия на растеж, който не е съпроводен с увеличаване на работните места. Това е нещо, което е твърде реална заплаха. Аз съм много загрижена за това. Включително съм загрижена и за младежката без работица. Прегледа на качеството на активите имаше доста задълбочен анализ, имаше критични бележки, имаше критики към критериите за измерване, към метода и към последващите мерки. Вие казахте, че не трябва да има никакви съмнения за качеството на прегледа, на качеството на активите и казахте, че трябва този преглед да се извършва от независими експерти. Но как точно ще гарантирате това качество? Благодаря. Андреас? Благодаря за съжаление, може би няма да мога да бъда толкова крата. Вие говорихте в отговор на господин Ланги за избягването на данъците. Но също така трябва да говорим за една обща данъчна политика, защото има държави членки, които предлагат определени условия на дружествата, не дружества с онези, които трябва да бъдат обвинявани, че се възползват от възможностите, държавите членки, които предлагат тези възможности. Освен това, бюджетния остатък е нещо, което ще определя по-нататъчните решения на Еврогрупата. Когато говорим за първичен бюджетен излишък, то как точно той ще бъде взет предвид при решение за по натачна помощ за Гърция? И също така дали няма да бъде полезно да се предложи целевата група да проверява статистическите данни на място, за да може да имат помощ националните правителства при това да осигурят надежни данни, а също така да осигури повече прозрачност. Да, благодаря ви за вашите въпроси. Първият въпрос беше дали изпълзяваме от рецесията, но с риска да имаме десетилетия от растеж без работни места. Виждаме в редица страни, че се възвръща растежа и и економиката също ще започне да нараства и ще трябва да се изчака малко преди заетостта да почне да нараства. Това е обичайният модел, защото дори при начинки на растеж виждаме, че продължава да нараства безработицата. И виждаме обаче с началото на кризата намалява растежа, но не нараства незабавно безработица. Т.е. няма съвсем пряка във времето връзка между растежа и безработица. Така че не съм загрижен за дългосрочен растеж безработни места, но смятам, че ще има определено време преди да почнат да създават нови работни места. За критичните бележки, това само подчертава значението на това как трябва правилно да се направят нещата – вие му питахте как аз ще гарантирам това. Разбира се, това е преди всичко отговорност на ЕЦБ и ще помолим ЕЦБ да ни информира за това как те ще организират процеса. И както вече подчертах и ще продължа да подчертавам, това трябва да бъде независим, много подробен, добре изпълнян процес с графици и разбира се, за целта трябва да гарантираме и присъствието на външни експерти и на частния сектор. За общата данъчна политика някои казват, че това е най-добрият подход. Нека веднага да преминем към едина политика в областта на данъчното облагане. Смятам, че в светлината на политическата ситуация по-практически осъществимо е да има повече съгласуване, хармонизиране там, където е възможно да се обменя информация. Може би в дългосрочен аспект общата данша политика ще бъде добра идея, но веднага да се премине към нея не е много разумно. Мисля, че може много да се спечели по начина, по който вече започваме да процедираме. Ние засилва механизмите за хармонизиране, координиране, обмен на информация и то, кой съра също играе важна роля. И последният въпрос беше за целевите групи. Да, наистина можем да предложим помощ и на страните, които не са програмни държави. И вече го правим. Ние подпомагаме техните реформи и експертите от Европейската комисия, от ЕЦБ, вече работят в редица от от тези страни. Така че това е една възможност, която вече се прилага и вие сте абсолютно прав за това, че това е важно. Председателката, благодаря ви. И сега Роберто и другите двама колеги, които искаха думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви помоля малко да кажете нещо повече за този за това крехко възстановяване и растеж. От какво естество и какво трябва да се направи, за да се е, избегне е, отново проблемите? Необходимо ли да, да се създаде един финансов а, борт а, или да се, да се предприемат някакви други мерки, за да няма забавяне на а, економическото възстановяване в някои страни с по-специфични проблеми, като Франция, Италия и така нататък. А колкото до два, два пакета. Е, знаеме, че трябва да се прилага по много, много внимателно за да се за да няма противопоставяне от една страна на необходимост, необходимостта на нужните мерки за консолидиране и от друга страна е, този крехък кръстеж. И колкото до Гърция, смятате ли, че ще има някаква спасителна мрежа или някакъв спасителен план след излизането от, от кризата и прилагането на мерките. Ще бъде ли създадена някаква защитна мрежа? Как мислите? И това ще въжи ли и за други страни по-нататък? Благодаря, госпожо председател. Господин председател на еврозоната, искам да се върна към въпроса на господин Шлап. Вие не отговорихте на неговия въпрос. Став, става дума за първични излишък в Гърция, който е много по-голям, висок от очакването. Това означава ли, че ще може да се намали гръцкият дълг или е, ще може ли да се приложат да се прилагат мерки, които ще спомогнат за възстановяването, защото знаете, че обществото понася последиците, но и, и економиката страда от това. Колкото до приватизациите, нашата страна поиска от а, тройката да бъдат а, закрити три военни предприятия, а министъра на финансите смята, че те могат да бъдат преструктурирани и да продължат да функционират. Е, може ли да ми отговорите на този въпрос, тъй като това е, безпокои много гърците? И смятате ли, че в тази широка приватизационна програма се прилагат най-ефективните е, мерки? Може и да отговорите и на третия въпрос. Благодаря, господин председател. Приветствам казаното от вас, че Европейския съюз ще направи всичко възможно, за да остане единен и нефрагментиран. Това е добре, но това може да стане само ако националните интереси отстъпат пред общностните интереси. Е, френският президент не слуша Брюксел, Германия не се интересува от това, което казва Брюксел, а Велико в Великобритания миналата седмица бе е, премахнато данъчното облагане на банковите активи. Кога ще, кога ще, се, ще бъдат решени тези проблеми? Мисля, че в крайна сметка успехите се дължат на предложените и приложените мерки от Марио Драки. Но дали прегледа на активите ще може да вземе е, предвид не само банките в еврозоната, а и банките извън еврозоната. И още нещо. Дали е, МС ще бъде достатъчен след като се рекапитализират банките. Аз мисля, че по същността си този механизъм ще се изчерпи в края на, на а, това благодаря за всички въпроси. Не съм сигурен, че всичко е, успях да запиша, но ще се опитам да отговоря на максимален брой въпроси. Първо, възстановяването от рецесията, с какво се обяснява то и какво може да бъде направено, за да е, се укрепи. А, мисля, че е очевидно, че идва от мерките, които са били взети по бюджетната консолидация, по реформите, за справянето с, а, по реформите в финансовия отрасъл, както и а, мерките предприятия от Европейската Централна банка, които имат за цел да се възвърне доверието в еврозоната и в економиката на еврозоната. Как можем да се придвижим напред? Ами първо трябва да не спираме до тук. Необходими са още реформи и, както казах, има и много работа по приложението на настоящите реформи. Е, също така трябва внимателно да работим е, по въпроса за дефицитите и по банковия съюз. Е, въпрос от приоритетно значение. И така. Тук става дума за доверие, става дума за това финансовият отрасъл отново да започне да функционира добре и отново да се възвърне доверието между гражданите, фирмите и външния свят. Имаше въпрос за Ирландия. ще има помощ за Ирландия в постепенното и навлизане на финансовите пазари. Ирландия постига доста добри резултати по програмата и ще има мерки за постоянното извеждане на Ирландия. За постепенното извеждане на Ирландия на финансовите пазари, така че то да стане устойчиво, а не само временно. А, госпожа Креца попита за положението в Гърция. Да, действително, Гърция постигна първичен изличък бюджета при много тежки обстоятелства. Какви могат да са следващите мерки? А, могат ли да са от, да включват и отписване на дълга? Ами през април следващата година предстои да бъде направена оценка и тогава ще се вземе решение по следващите мерки за устойчиво поддържане на дълга. Възможно е за тази цел да се намалят допълнително лихвите по двустранните заеми, Възможно е да се намали процента за да се работи по процента за съфинансиране на Гърция, за достъп до структурните фондове. Та или иначе, през април ще бъдат взети тези решения и за това няма как на този етап да изредя инструментите, които може да се окажат необходими тогава. Що се отнася до приватизацията, тя не води до толкова добри резултати, е, колкото се очакваше от гръцкото правителство. Трябва ли да се променят нещата в приватизацията? Ами, при всички положения тя е необходима за, устой... за финансовата устойчивост на програмата. Така ще се допринесе за устойчивостта в държавния дълг и в крайна сметка, при положение, че това е включено в, като условие в програмата, трябва да се спазва. Господин Волф Клинц говори за запазването на интегритета на еврозоната. А, много ми хареса това, което казахте, именно общото благо да се постави над националните интереси. А, Необходимо е действително да направим всичко възможно да работим заедно и действително общото благо да бъде над националните интереси, когато се прилагат реформите по преструктурирането на бюджетите, в банкови отрасла и така нататък, за да може действително да се възстанови доверието. Говорихте за банките в еврозоната и банките извън еврозоната. Както съм казвала и по-рано, въпросът за банковия съюз е по-скоро свързан с работата на ЕКОФИН, защото по дефиниция се засягат не само страни от еврозоната и се надяваме все повече страни, които не са членки на еврозоната, да се включат в, банко, в банковия съюз и в механизма за надзор и да допринасят за доверието и сътрудничеството между банките в и извън еврозоната. Благодаря ви много. Много се радвам, че всички бяха толкова дисциплинирани е, и е, можахме да чуем отговори на всички въпроси. И се надяваме, че ще можем да ви поканим отново и през 2014 година. И а, е, също така, ако има някаква спешна ситуация, а, ще ви поканим и преди това. Да се надяваме, че това няма да се наложи. Благодаря много. Okay, colleagues, if you could take your seats. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Заместник председател след няколко минути ще вземе моето място и ще изпълнявам моите функции известно време, тъй като трябва да отида да гласувам, но ще се върна достатъчно скоро. So Добър ден на всички. Преминаваме към точката от дневния ред, която е последна програмата на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото читане и аудита за период 2014-2020 година. Докладчика е заместник председателя на комисията господин Столоян и веднага му давам думата. Uh, Благодаря ви, господин председател. Uh, Предстои ни да обсъдим измененията към доклада. Бих искал да ви напомня, че този доклад се отнася до програмата на Съюза от 58 милиона евро за периода 2014-2020 за съфинансиране на Фундацията за международни стандарти за финансова отчетност, а също така и дейността на съвета за международни счетоводни стандарти и консултативната група, която ще отговаря за процесите на одобряване на счетоводните стандарти в Европейския съюз. По време на работата по този доклад Докладчикът и докладчицата в сянка се срещаха с научни работници, експерти в областта на счетоводството и одита, с консултативни организации и експерти, които използват тези стандарти. На всички тези заинтересовани страни. Ние съобщихме нашата позиция, слушахме техните позиции, но това не означава, че всички въпроси са изчистени във връзка с този доклад. И това е така, защото също така те кът обсъждания е, сред е, научните работници, експертите и организациите, които задават стандарти. Молим ЕКОН да отложи гласуването по този доклад насрочено за днес по две основни причини. Първо, имаме нужда от повече време да стигнем до добри компромисни изменения, защото искаме този доклад да бъде подкрепен с голямо убедително мнозинство. Има само 78 изменения към този доклад – но проблемите, които се поставят тези изменения, са външни за бъдещето на стандартите за счетоводни одит на дейност в Европейския съюз и в глобален мащаб. Втората причина е, че тази седмица очакваме да получим предварителните препоръки от специалния консултант на комисара по вътрешен пазар относно ефективността на процес на обрява на стандартите в Европейския съюз. Това означава, че ще може да има препоръки за подобряване на самия процес и управлението на институциите, които участват в този процес. Моля колегите и моля Европейската комисия, извинете, още тази седмица да ни предостави тези предварителни препоръки. Разгорещените дебати по този въпрос и конкретно по доклада са само едно начало. Следващата година, възоснова и на дейността на независими експерти, Европейската комисия ще финализира оценката на въздействието на 8-те години от използването на международните стандарти за финансова отчетност в Европейския съюз. Тази оценка ще се използва за прегледа на регламента на борда за счетоводните стандарти и след това Европейския парламент ще разгледа това проекто законодателство. За да стигнем до добри компромиси, трябва да изхождаме при нашите изменения от следните основни принципи. Висококачествената финансова информация е изключително важна за пазарната економика. Финансовата отчетност е ключов елемент на економическото управление. В глобализирания економически свят има нужда от единни счетоводни стандарти и стандарти за одит. Затова сближаването на тези различни счетоводни стандарти, съществуващи в цял свят, е една цел, която също така нееднократно е била изтъквана и от групата на 20-те. Международните стандарти за финансова отчетност се прилагат над 100 страни, но няма единна глобална система, ако САЩ не приеме международните стандарти стандарти за финансова отчетност. Повече държави приемат, че залагането на стандарти най-добре е да се извършва от независима организация при положение, че има на лице надлежни процедури за надлежен процес и подотчетност. Този орган или тези органи трябва да работят в обществен интерес. Международният процес за задаване на стандарти трябва да бъде процес основан върху сътрудничество, включително и с националните органи за залагане на стандарти. Европейския съюз одобри механизъм, който оставя окончателното решение в ръцете на Европейския съюз и това, разбира се, трябва да гарантира ефективност на процеса. Надлежното прилагане на стандартите – е също толкова важно, като и задаването на самите стандарти, но прилагането на стандарт е отговорност на онези, които ги изготвят, на проверяващите органи и регулаторите. Най-важният проблем, който беше поставен в изменения, най-важните проблеми, извинете, са следните. Идеята за европейското счетоводство трябва да се базира върху понятието за отговорност и служа на обществото. Също така много изменения, които предлагат да се обогати концептуалната рамка, на счетоводните стандарти и да се актуализира управлението на органите, залагащи стандарти. Също така има предложение да се върши финансирането на тези организации с изпълнението на внесените предложения. Тази загриженост има реални основания, обаче измененията не отговарят на принципа на независимост на независими орган за задаване на стандарти. Както вече казах, текат разгощени дебати по този въпрос. Затова предлаганите компромисни изменения целят да се запази принципа за независимост и да се преразгледа този въпрос въз основа на предложението на комисията, което призовава към проучване основа на търка, проучване, което да се извърши от независими експерти с цел да се анализира 8 годишния период на прилагане на международните стандарти в Европейския съюз. И това трябва според нас да бъде направено до края на октомври 2014 година. Вторият предмет на загриженост е ефективността на процеса на одобряване в който участват и съответните международни органи. И също така по инициативната роля на Организацията на регулаторите, ЕКГФО. И това трябва да се основа върху предложението на Европейската комисия и програм за финансиране 2000 до 2013 година, така както са одобрени от парламента и съвета. Има изменения, които целят да се подобри управлението под отчетността, а също така да се обвърже финансирането с изпълнението на тези предложения. Предложените компромиси са средоточени върху запазването на независимостта на техническата група на ЕКГФО и способността е да оценява последователността и съгласуваността на международните стандарти с европейското законодателство и да се проучи през гледа този въпрос, включително аспекта управление, възоснова на предложение на Европейската комисия, което ще съдържа препоръки, което ще отразява препоръките на съветника на комисаря по вътрешния пазар и смятаме, че комисаря трябва да изпълни тази задача до март 2014 година. Така или иначе, ако Фундацията по международни стандарти и КГФО не изпълнят предложението на комисията, възоснова на тези проверки и анализи, то тогава тогава трябва да помислим дали не трябва да бъде спре финансирането. Да бъде спрямо, извинете, финансирането. А, също така има група изменения, които целят одобряване от парламента и съвета на финансирането на тези организации. Казваше се, че не трябва да даваме пълна свобода на тези организации поне за 7 години. Предложенията за компромисни изменения запазват идеята за ежегодни програми, насочени към бенефициерите, но също така включват годишна оценка. Of this program, of the work programs and of the measure... И тук става дума също така и за мерки, които проистичат от анализа, извършен от специалния съветник на комисара, също така от независимите експерти. Ние включваме това в нашите два предтиния преглед. Ще бъде изготвен до октомври 2014 и ще е посветен на управлението на международните стандарти за финансова отчетност. И също така ще има преглед до края на 2014. Ще бъде посветен на въпросите, отнасящи се до ЕКГФО. Следващата седмица в Страсбург ние, докладчикът и докладчиците в сянка, се надяваме да можем да финализираме предлагането от нас компромисни изменения и да на 23 септември да състои гласуването в парламентарната комисия КОН. Благодаря ви. Сега от името на социалистите давам думата на докладчика в сянка, господин Кадави. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика и ще бъда много кратък. Бих искал да подчертая, че е, с е, удоволствие отбелязвам вашето предложение за отлагане на, глас, на гласуването, за да можем и е да уточним компромисите и също времено да вземем предвид забележките залегнали в доклада на господин Местат, където най-вероятно ще е, от който най- вероятно ще можем да почерпиме полезен опит. Този доклад ще излезе следващата седмица. Да, наистина ние трябва да финансираме тези органи, които са от огромно значение за обществото, но нормите и стандартите трябва също така да не противоречат на изискванията на общностното право. И е, нашите стандарти трябва да е, бъдат е, да съвпадат с е, МСФО, за да можем да финансираме. До тук ФСМСС беше финансирано от Европейския съюз. Тя играеше много важна роля за утвърждаването на счетоводните стандарти. Става дума за доста големи суми, така че е необходимо да има повече прозрачност, да разполагаме с необходимите гаранции, че следиме и наблюдаваме отблизо развитието на процесите. Така че аз съм съгласен с казаното от докладчика. Ние не трябва да хвърляме на сляпо една сума за следващите 6 години, а да извършваме ежегодна проверка година по година и да съответно да адаптираме и приспособяваме начина на, на действие съгласно резултатите. Сега от името на АЛДЕ давам думата на господин Клинт. Благодаря, господин председател. Вчера се срещнах с докладчика и докладчиците в Сянка и обсъдихме проблемите. Разбира се, има някои политически разногласия. Същевременно обаче достигнахме един консенсус и се споразумяхме за основните цели. Не можем обаче да споменеме конкретна цифра, която да залегне в многогодишната финансова рамка. Да, разбира се, ще определиме размера на сумите, защото е необходимо тези органи да бъдат финансирани, но също но лондонския борт би трябвало да отразява много повече европейските интереси, отколкото това е било в е, е, миналото. Трябва да се помисли също така и е, за някои промени в участието в борта. Просто европейските е, счетоводни стандарти трябва да бъдат взети предвид и да бъдат отразени по-специално е, е, стандарт 3842. Колкото до доклада на господин Местат, разбира се, ние ще разгледаме неговите предложения, ще ги е, обсъдиме, но в крайна сметка парламента е, и съвета са тези, които вземат решения, не господин Месат, макар и може би неговите предложения да биха могли да бъдат полезни. Аз смятам, че предложенията на ЕКФО и ФСМС биха могли да бъдат разгледани още до година. В наш интерес е да разполагаме с тях колкото се може по-рано. Това въжи и за преразглеждането на регламент 1606. Господин Барние ни каза неодавна, че е, този този е, правилник ще трябва да се преразгледа, така че не трябва да се бавиме. Както каза преждеговорящия, аз смятам, че и другите колеги ще се съгласат с мен, Раз, раз... разполагаме с възможност да повлияеме на дейност... дейностите на е, управителния съвет в Лондон, борда в Лондон, докато продължаваме да са финансирани. Така че преди да изплатиме един транш до година, трябва да сме наясно кой от кого, какво плаща, кой, каква е частта, която се поема от публичния сектор, от четирите големи одитни организации, кой плаща на кого и колко. Аз сега давам думата на докладчика в сянка, господин Гиголт. Нямаме много време, така че не искам да повтарям казаното до тук. Мисля, че е, добре работим с докладчика и докладчиците в сянка. Повдигнати бяха множество важни въпроси и за това е, за мен е очевидно, че не може просто да потвърдим е, валидността на съществуващата система. Защото е, когато става дума за определене на стандарти, дори организацията, определяща стандартите да е напълно независима, а вие споменахте независимостта, това не гарантира функционираща структура на тези стандарти. Всичко това въжи и за съвета за международни стандарти и за консултативната група за финансова отчетност, така че трябва да се има предвид, че когато се въвеждат такива правила, те трябва да вземат предвид счетоводните потребности на малките и средни предприятия, както и на обществеността и инвестициите. Благодаря, господин Гиголд. Много благодаря, че бяхте така лаконични и дисциплинирани. Накрая давам думата на господин Камал от ЕКР. Благодаря, аз ще се опитам да бъда дисциплиниран, но не мога да ви обещая. Благодаря на господин Столян и другите докладчици в Сянка. Действително, опитваме се да си сътрудничим възможно най-добре. Темата е сложна. Счетоводните стандарти не са лесен предмет за обсъждане. Е, искам да навляза в малко повече подробности последните въпроси. Първо, все още има несъвпадения между международните стандарти, стандарти за финансова отчетност и европейското дружествено право. А, и така, когато има такива несъответствия, просто е невъзможно международните стандарти да вземат превес над да, дружественото право. Това е ясно и трябва да го подчертаем. Второ, а, към нас всички се обръщат а, различни лобистки организации. И трябва да имаме предвид, че няма каквито и да било обективни доказателства, че използването на международните стандарти за одица допринесе и за кризата, но има твърдения ам, от някои а, важни фигури в финансовите среди, че това е така. Сега, ние не сме противници на глобалните стандарти. Това сама по себе си не е лоша идея. Въпросът е обаче да не бъдат изхвърлени важни концепции, които са основни за европейските стандарти, като разумното управление, като грижата на, за, на добър стопанин и прочие. Трябва много добре да си извлечем поките от кризата. И освен това, по никакъв начин не трябва да приемаме компромиси за временно финансиране, ако не сме всички съгласни за тях. Благодаря господин Камал, господин Клуте. Времето ни е действително ограничено. Нямам а, е, твърде много а, е, за добавяне към казаното до тук. Е, за това ще приключа до тук. Благодаря. Действително оценявам ангажимента ви към времето. Давам думата на докладчика господин Столоян. Благодаря, господин председател. Нямам какво да добавя, само искам да задам въпрос на представители на комисията. Кога точно можем да получим предварителните препоръки за специалните консултанти. I will give the floor to the commission. А сега дам думата на комисията. Бъдете възможно най-кратки. Благодаря, господин председател. Крайният вариант на доклада е на френски. В момента приключва работата по английския му превод, така че се надявам, че до няколко часа ще можете да разполагате с текста. Ще направя всичко възможно да го... По... Но при всички положения можете да разчитате, че ще го имате преди заседанието си следващата седмица. Благодаря. Искам да благодаря на всички докладчици Сянка, казва господин Столоян, и искам да благодаря за специал... специално за положените усилия да се поддържа диалог с множеството представители на счетоводните и аудиторски среди. Благодаря ви много. Благодаря, господин Сталоян. Искам само да ви припомня, че гласуването в нашата комисия ще се проведе на 24 септември, а в пленарна зала все още нямаме яснота кога ще се гласува. С това преминаваме към точка 5 от дневния ред – Изменение към бюджета на Европейския съюз за финансовата 2014 година. Докладчик по тази тема е господин Свен Гигот. Ето го. Но докато... И така давам думата на господин Гиголд, докладчик по тази тема. Well, suddenly, uh, it's all... Внезапно всичко изведнъж стана много бързо тук. И тъй като отново изоставаме, ще се съсредоточа само върху най-важните неща, неща, които още не сме обсъждали. Също така ще се съсредоточа само върху цифрите, които са вече обсъждани от нас видях измененията и потвърждават отново различията, които имаме по редица въпроси. Например, дали еврозоната има нужда от по-голям бюджет, дали Европа има нужда от по-голям бюджет. И ако да, то тогава трябва да се осигурят урязвания в бюджета, които не допринасят толкова за постигане на целите на Европа 2020 и дали трябва да имаме увеличаване в тези сфери, така че това са обичайните различия, както и различия за това дали трябва да бъде по-силна ролята на антицикличните разходи. Затова мисля, че гласуването по редица тези въпроси ще се състои и резултатите от гласуването ще отговарят позицията на мнозинството в парламента. Както ви знаем, никой не е заинтересован особено от конкретните цифри, затова това не значи особ... това означава, че няма да има особено значение за резултатите. Аз, на... Аз се срещнах и с трите европейски надзорни органи и с Евростат и това, което разбрах, още повече закрепи моето убеждение, че е правилна широко застъпен тук позицията, че европейските надзорни органи трябва да имат повече ресурси, за да могат да изпълняват важните задачи, които сме им възложили във връзка с делегираните актове като част от важното ни законодателство, обаче предложение за тях бюджет вече бил рязан сериозно от комисията и след това имаше допълнително рязване от страна на съвета. Така че на срещата ми с докладчите в Сянка решихме, че трябва да върнем цифрите, предложени първоначално от европейските надзорни органи. Подобна е ситуацията и с Евростат. Тук гласувахме за Европейската статистическа програма и научихме от господин Харамаха, че поради липса на ресурси не е ясно дали ще може да се изпълни програмата от страна на Евростат. Затова предложих да бъдат възстановени цифрите, които бяха поискани от Евростат, но искам също така да напомня на Евростат, че това означава, че те са длъжни да изпълнят програмата, а не само да изпълняват това, което им харесва. И накрая тече дебат за това, кои други агенции трябва да получат средства. Постарах се да балансирам новите разходи в моят доклад с съответните урязвания в бюджета. След срещата с докладчите в сянка, повечето от урязванията в бюджета е, бяха прехвърлени в резерва, но независимо от това ние предлагаме в резерва да бъдат сложени и разходите за стандарти в областта на финансовата отчетност и одитната дейност, нещо, което тук още обсъждахме. светлината на съвета за стандарти за аудит и ЕГГПФО. Също така, ние смятаме, че част от това, което получаваме като резултат от дейността, не отговаря на изключително важните въпроси, които задават европейските граждани. И накрая продължавам да смятам, че трябва да се увеличат средствата в сферата на международното сътрудничество в областта на данъчното облагане. Това е важен проблем. Е, вижте, че и групата на 20 е постигнато съгласие по това и накрая предлагам да се започне нова подготвителна дейност за увеличаване на изграждането на капацитета на крайните потребители и заинтересовани страни, които не са част от сектора е, в разработването на европейска политика в областта на финансовите услуги. Ние започнахме с голям успех тази ден преди години и това е един принос за балансирането на и противодействане на лобистката дейност, която продължава да се извършва от страна на финансовите кръгове. Председателя, благодаря ви. Свен сега от името на НП дам думата на господин Слаб, който замесва доплачка в сянка. Yes, please, please. Berner. Yeah. Yeah, ich... Аз исках да взимам думата по целия доклад и целия пакет, а само по последната точка, на която се спря господин Гиголд. Тоест, увеличаването на бюджета. Мисля, че Това не е възможно. Боя се. Това е, това е просто исках да кажа, че ние бихме трябвало, трябвало да, да гласуваме против точно тази точка. Аз да надявам, колеги, че няма да гласувате така, както ви прикана господин Ланген, защото искам да кажа, че това беше договорено с организациите, за да могат потребителите, гражданите да получават достатъчно информация, за да могат да разберат какво представлява е, света на финансите предвид средствата, които се изразходват от лобитата. Така че аз не съм съгласна с вашето предложение да се урежат средства за информиране на гражданите. Надявам се, че а, колегите няма да ви подкрепят. Сега давам думата на господин Кланьок. Мерси, Благодаря, господин председател. Аз споделям практически всичко казано от господин Гиголд. Моите изменения са включени в компромисните изменения и за това искам да го поздравя. Що се отнася до изменение 6709, аз подкрепям казаното от Арлин Маккарти. Наистина днес не, не съществува съществува организация, която да не е лобистка, а необходимо е да има разно... да има много различни гледни точки, затова е необходимо да съществува Finance Watch. А сега давам думата на господин Торвалд. Няма го. Някой иска ли да вземе думата от думата на Алде? Не. Тогава от името на Екаре, господин Сирис, господин Камал, не. Някой друг желая ли? Господин Клюте иска да вземе думата от името на Обединената левица. Благодаря, е, господин председател. Искам да кажа няколко думи от името на Обединената левица. Доклада на Свен Гиголт е отличен. Въпреки, че има някои спорни въпроси, като цяло обаче смятаме, че този доклад е отличен. Бих искал да се спра на два аспекта. Първо, нещата свързани с надзора и финансирането на надзора. За нас това са основни аспекти, елементи, контролните органи не могат да функционират добре, ако не са достатъчно добре финансирани ако не се отпуснат достатъчно средства. В началото на мандата взехме решение за създаване на Finance Watch, но не, нека да ви припомня защо взехме това решение. Защото нямаше никаква перспектива за независим анализ по това време, за това ние а, заявихме, че общественото мнение и потребителите не разполагат с достатъчно информация. Да, господин Ланке, факт е, че това ще затрудни нещата, но е, Finance Watch ще даде възможност на гражданите да имат един по-различен и по-обективен поглед на нещата. Така че подкрепям господин Гиголта, не господин е, Ланге. А сега давам думата на господин и след това на Свен аз ще бъда много кратък. Искам да кажа, каза Оле Шмидт, че подкрепям казаното от Гиголт. Когато обсъдихме дискусията свързана с органите, се консултирахме с 200 представители на заинтересованите страни. Нямаше и много представители на потребителите наистина, но но наистина смятам, че е, демокра... демокрацията се нуждае от това. Аз съм свикнал с това и в нашата страна ние финансираме дари, дори у нези, които ни критикуват. Госпожа Люлинг. Много бъдете кратка обаче. Бих искала само да добавя нещо. Знаете, че трябва да е, осъществяваме економии аз самата съм квестор, както знаете, и, съм наясно с проблемите, с които се сблъскваме. Е, знаете, че трябваше да намалиме с 30% е, пътните разходи. А в какво правим в момента? В момента се опитваме да хвърляме пари през, през прозореца. Всъщност е, трябва да финансираме едни чиновници, които имат високи заплати и много привилегии. Така че това е в противоречие с а, нашите принципи а, и необходимите економики, които трябва да правим. Аз съм против това. Господин Гигол. Благодаря на всички за направените коментари. Като цяло има добра подкрепа за европейските финансови органи, за надзорните органи, както и за Евростат. И имам чувството, че е, консенсусът по въпрос е достатъчно широк, нещо, което е необходимо тук в парламента, защото иначе е безсмислено да полагаме регулаторни усилия. Сега, що се отнася до бюджетния ред, е, който споменахте, той не е конкретен бюджетен ред за Finance Watch – а по-скоро е възможност да се предоставят проекти на организации, които не са финансирани от, тази, от този отрасъл като цяло. Финансиране по този ред е отпуснато тази година на две различни организации. Едната от тях представлява потребителите на финансовите пазари. От друга страна, оценките за това колко средства се използват в Брюксел за лобиране е, в полза на организациите, представящи финансовите услуги. Е, става дума за 300 милиона евро годишно, 700 професионалисти лобисти, работещи в тази област, представителите на потребителите са много по-малко. Има 500 милиона потребители тук в Европа, но техните представители са много по-малко. Затова, чрез този бюджетен ред, просто се опитваме да променим равновесието, така както правим в други области, като защитата на потребителите, околната среда, развитието. И всичко това се постигна благодарение на инициатива, подкрепена от е, множество политически партии. Това стана преди две години и се надявам, че бюджетният ред ще остане. Трябва да не забравяме, че е, по е, това бюджетно предложение за тази година комисията дала оценка А, нещо, което означава, че това е точка, която е много важна за подготвителните действия а, е, от страна на комисията. И така, имаме А от комисията и да твърдите, а, е, че а, е, с това се хвърлят пари на вятъра е най-малкото едно неразумно твърдение. Затова ви призовавам да гласувате в подкрепа на бюджетен ред 6705. Благодаря, господин Гиголд. С това преминаваме. Всъщност ще гласуваме по точката съвсем скоро, но нека първо да минем към точка 6. Съобщение на председателя за настоящи, за, за триолозите, които тъкат в момента. Има три такива тристанни диалога. Единият беше на 10 юли за техническата помощ, свързана с дългосрочните гаранции. Като цяло, направените предположения се смятат за добра основа за бъдещи преговори, но тъй като няма мандат за съвета, не може да бъде отбелязан напредък в обсъжданията се споменава необходимостта и от бързо приемане на втора директива за промяна на датата на приложение, тъй като тя по-настоящем е първи януари следващата година. Парламентът предлага годината да е 1 януари, датата да е 1 януари 2016 извинете, година. А, така че е необходимо да се направи това изменение. След заседанието съветът съобщи на участвалите в него, че комисията ще отложи датата до януари 2016 година. Очаква се комисията да приеме предложението до края на този месец. След това трилога по Омнибус 2. Той е, а, трилозите са на 2 септември, 10 септември и а, към края на октомври на третия, третия триалог следва да бъде проведен на 11 септември. Що се отнася до триалозите за директивата за оздравяване и възстановяване на банките, два такива триалога се предвиждат. На последния проведен триалог се взе предвид е направеното от комисията от техническа гледна точка. На следващото заседание се предстои, е, ще бъде обсъден, обсъдено приложното поле и конкретни инструменти за правление. Техническата работа продължава. Почваме съвети, преговори с съвета за възможна схема за а, е, а, гаранции иска се да започне да започнат преговори е, в, пара, пара, в паралел с останалите преговори по тази тема, които се провеждат. Има преговорни екипи на парламента е, по двата по двете теми, които се е, срещнаха на, зас... на работни заседания в началото на месеца и, и в началото на октомври е, продължават преговорите. Предстои среща е, на представители и на съвета на комисията, за да се обсъдят е, елементите, при които има припокриване между двете теми. Поспоред с споразумението на първо четене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 Що се отнася до схемите за гарантиране на влоговете, блокирането в съвет продължава вече две години. Надяваме се, че при сегашното председателство ще се постигне напредък и се надяваме, че тогава през февруари в пленарна зала ще можем да гласуваме. Благодаря ви. И сега отново давам думата на нашата председателка, за да ръководи гласуването. Благодаря, Павло. Има едно допълнително малко съобщение към вас за сегашното състояние за преговорите с ЕЦБ по единия механизъм за стабилност, единия надзорен механизъм, извинете, все още се обсъжда достъпа, степента на достъп на парламента до протоколите на заседанията на надзорния съвет, така че все още очакваме резултата по това преди да продължим. Очаква се гласуването по единия надзорен механизъм да състои другата седмица в Страсбург но все още не е подписана, не е внесена документация, която изцяло да позволи това. Надявам се, че до 5 часа днес след обед ще мога да го направя. Така че това е най-актуалната информация по този въпрос. Готови ли сме да гласуваме? И така, гласуване по точка 7 е отложено. Преминаваме към гласуване на проекто становището на Свен Гивол. Дали всички са готови? Виждам, че хората продължават резково да си търсят картите за гласуване. Надявам се, че вече всички са готови. Заменение едно. Кой е за? Против. Въздържали си. Мисля си, че трябва да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по електронен път.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 Изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромиса. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Can we have the vote open? Has everybody voted? There's one, there's one more plus. Okay, yeah, yeah, okay. Uh, hang on, we got cards being plugged in. Right, votes being closed. One... Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Добре, нека да проверим по електронен път. Може да гласуваме. There's one more plus when it comes. Everybody voted. Oh dear, that falls because that's uh, uh, going to be 2020, even with the one more plus. Uh, so now we come. И така, добре. Отхвърли се компромис. Б, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се round, which makes life difficult. Uh, amendment 12, all those in favour? 12 кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. Кой е за? Искате електронно гласуване по 12? Добре. Електронно гласуване по 12. Моля, гласувайте. There's one more minus on this. Has everybody voted? Всички ли са гласували? Отхвърля се. Изменение 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Добре, нека да проверим. Електронно гласуване, моля. Glad. Safety voted. And that's rejected. Uh, amendment 14 in favor. Отхвърля се. 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис се Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21. За. Против. Въздържали се електронна проверка. One more to add to, to the minuses. Has everybody voted? I'm closing the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка, моля. Mm-hmm. One more to add in, in favor. Can you close the vote? Край на гласуването. Приема се. 203 гласа. Е Против. Въздържали се, отхвърля се. Не, приема се. Yeah. Yeah, it was carried. It's, Yeah, well, I, I'm not sure what your problem is, Arlene. Um, that was carried. 24. 24. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Какво искате да проверим? 24 или добре електронна? Проверка електронно гласуване. And that is rejected. Отхвърля се. Компромис Д кой е за? против, въздържали се, приема се. Сега окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. And there's one more to add to the pluses. Всички ли са гласували? Мисля, че още двама души не са гласували. Край на гласуването. Приема се. 23 са за, 12 са против, 7 са се въздържали. А сега имаме бюджетните изменения. Добре. 6700 за. Против, въздържали се, приема се. 6701 за. Против, въздържали се, приема се. 6702 за. Против, въздържали се, приема се. 6703 за против, въздържали се, приема се 6704 за против, въздържали се, приема се 6705 за против, въздържали се, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте 6705. One more to add to the in favor side, so that is carried 2312. Uh, 6706 6706. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 6714. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласовете. One more against to add, so I'm closing the vote and that is rejected. 6709 in 6709 against abstentions carried. Actually, or was that part of the compromise anyway? Така или иначе, това е компромис. 6711, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 6712, за, против, въздържали се, приема се. 6713, за против, въздържали се, приема се. С това приключваме. Пабло? Мисля, че сега отново ще ви дам думата, за да представите собствения си доклад и да изпълнявате моите функции на председател. Sorry. No, this is... Oh, yeah. Така, минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за обсъждане на доклада за защитата на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право. Това е становище, водеща комисия Либе. Сега ще говоря на испански, защото съм докладчик и ще ви представя възгледите си по въпроса. И така, Основната цел на този доклад е да се хармонизира и подобри системата за налагане на санкции в случай на фалшифициране на евро, монети и банкноти. Става дума за подобряване на регламента от 2002 година. Нашата, нашата цел е да се бориме срещу фалшифицирането и ам, изработването на фалшиви монети и банкноти. В момента този въпрос от, е от огромно значение, тъй като трябва да възвърнем доверието на гражданите в еврото в момента на криза. За това трябва с всички средства еврото да бъде защитено от е, фалшифициране аз внесах из, изменения, които целят уеднаквяване на условията и най-вече на минималните санкции в всичките държави членки. Приканвам и също да се върнем и към предишния доклад по тази е, тема, която бе разгледан в нашата а, комисия. Както казах, всички държави членки трябва да действат а, синхронно и хармонизирано. Санкциите трябва да бъдат превентивни и трябва да бъдат пропорционални. Аз направих предложения, които имат за цел да разширят обхвата на действие. Става дума за фалшифициране на банкноти, монети и и тяхното пласиране на пазара. Става дума не само за защита на еврото, но и за други европейски валути. Също така съм направил а, предложения за а, допълване и задълбочаване на законодателството и на последно място, кои са органите, които трябва да а, а, прилагат и осъществяват тези дейности. От името на социалистите, кой ще вземе думата като по този въпрос. Госпожа Ферера отсъства. Аз се извинявам от името на Елиза Ферера, но тя е заета, така че ще взема, ще се изкажа от нейно име. Благодаря на докладчика за работата по проекто съновището, което прочетах внимателно. Предложението на комисията е навременно. Фалшифицирането на еврото води до спад на доверието в европейската валута. Е, е, налагането на санкциите ще доведе до по-голямо доверие необходимо е в е, и в 28 е, държави членки на Европейския съюз фалшифицирането да се наказва с е, ем, затвор. Да бъдат публикувани съдебните решения и е, и подобни санкции да се прилагат също така, когато става дума за фалшифициране на останалите европейски валути. Аз а, нямам, няма да предложа до, изменения и съм съгласна с подхода на а, докладчика. Сега от името на Либе давам думата на госпожа Голяр. Благодаря. Аз ще ще погледна по-внимателно предложенията. Мисля, че измененията са а, в, прав... отиват в правилната постока. Обаче, Павло, а, струва ми се, че като че ли се отклоняваме от основната цел. Една, един много хубав текст, който е, е за фалшификацията на еврото, но ако искаме да се бориме срещу фалшификатите и срещу фалшифицирането, трябва да премахнем е, банкнотите от 500 и 200 евро, които всъщност подтикват към фалшифициране. Когато отворихме е, шкафовете на диктатора Бен Али, видяхме, че те са натъпкани с подобни банкноти. Така че мисля, че парламента е, е, би трябвало да вземе решение в тази посока, за да не дава възможност за широкомащабно фалшифициране. От името на зелените давам думата на господин Товариш, господин Ламберт, вместо него. I don't know whether I should speak. Не знам дали трябва да се изкажа на английски или на френски. Има ли някои предпочитания? Добре, ще говоря на френски. Не е лека задачата ми днес, господин председател. Трябва да заместя своя колега и приятел Руи Тавареш, за да се изкаже по една доста сложна тема. А, нямаме намерение да подаваме изменения. Доволни сме от изготвеното от докладчика. Подкрепям казаното от Силви за големите купюри. Аз лично не съм и виждал такива, но може би има банкноти от 500, от 2000 е, евро, от 200 евро. Благодаря ви много. Давам думата на докладчика в сянка господин Фокс. Благодаря, господин председател. Такава едно хармонизиране би помогнало за взаимното признаване на съдебни решения и за улесняване на интерпретирането на, на тълкуването на съдебни решения в държавните членки, които а, използват еврото, но съгласно член 5 е, минималните санкции за всички валути а, е, за мен представляват а, е, нарушение на суверенитета. Член 11 също ме безпокои. Не смятам, че Европейския съюз има правомощия да принуждава държавите членки да се присъединяват е, към международен договор или е, е, да преустановяват своето участие в международен договор. Благодаря много, господин Фокс. Има ли някой друг колега, който иска да се изкаже по темата? Не в такъв случай, е, в качеството си на докладчик, ще се изкажа на испански. Благодаря ви много за коментарите. Вземам ги предвид. И ще се опитам да изготви изменения, които обхващат вашите предложения. Първо по а, коментара на госпожа Голар за банкнотите от 500 и 200 евро. Мисля, че вашето безпокойство е съвсем основателно. Но въпросът за тези купюри не е тясно свързан с фалшифицирането. По-скоро те са проблем, що се отнася до изпирането на пари. а в този доклад се занимаваме само с фалшифицирането на евро и други валути в Европейския съюз. Затова, въпреки че вашите безпокойства, госпожо Голар, са съвсем легитимни, не мисля, че темата може да бъде включена в този конкретен доклад, тъй като в него се говори за фалшифициране, а не за пране на пари. Но все пак е, това е тема, която с удоволствие ще обсъди и с вас, госпожа и с господин Ламбер, който също направи коментар по тази тема, така че се надявам, че ще можем да намерим някакъв компромис по нея. Крайният срок за подаване на изменения е на 10 септември. Е, ще разгледаме доклада и ще гласуваме на 24 септември в комисията по економически и парични въпроси, а след това водещата комисия ще гласува на 3 октомври. И все още не разполагаме с дата за гласуването в пленарна зала. Преминаваме към точка 10. от доклада за предоставяне гаранции на Европейската инвестиционна банка за инвестиционни проекти извън Европейския съюз. Докладчикът е господин Мартин. Заповядайте. Thank you, Mr. Bowles. Uh... Благодаря, господин Болс. Тъй като пред вас все още стои името на госпожа Болс, така че за това се обръщам към вас с това име. Просто така, да разчупя реда. А, и така, благодаря много. Радвам се, че имам възможност да работи по това проекто становище, което е доста кратко. Благодаря на секретарията и на а, своя сътрудник Йоханес Шраб, който положи изключително сериозни усилия и мисля, че резултатът а, от а, неговата работа е отличен. Съвсем накратко ще се изкажа на немски. За какво става дума? Става дума за гаранции срещу евентуални загуби на Европейската инвестиционна банка при инвестиционни проекти извън Европейския съюз. Това е, е в допълнение на по-рано съществувалата рамка за гаранции за Европейската инвестиционна банка в отговор на риска от спекулативна дейност. В изменение 7 се взема предвид именно необходимостта, че при финансирането има риск, трябва да може да се използват капиталови инструменти и е важно да се създадат такива условия, че банката да не поема прекомерен риск. Надявам се, че ще се съгласите с мен, уважаеми колеги, че е добре да изискаме от инвестиционната банка подробни доклади за нейната, нейната дейност и за сътрудничеството и с местни финансови институции. Много важно е да се получи списък на получателите на тези средства. Кои са крайните кредитополучатели и каква е конкретната роля на местните финансови институции. В началото на годината в много медии е, четохме съобщения, че финансовите институции, работещи с Европейската инвестиционна банка, налагат твърде големи такси върху парите, които следва да проведат към крайните получатели. Това е недопустимо. Искаме възможно най-голяма част от средствата действително да достигне до тях. Следващата важна точка е свързана с промените в климата. Планира се поне 25% от бюджета да бъде насочен към промените в климата и облегчаването на последиците от тези промени, различни действия и проекти, които да подпомагат подобряването на климатичните условия, ние в Австрия твърдо смятаме, че това в никакъв начин не трябва, по никакъв начин не трябва е, обаче да стига като финансиране до атомни електроцентрали е, по задните на коридори. Така че е много важно да настоим инвестициите на Европейската инвестиционна банка да бъдат насочени е, е, извън тези централи и също така да не е, водят до изнасяне на работни места извънъж, извън Европейския съюз. Благодаря. Благодаря на, господ... на е, председателя, благодаря на докладчика за свършената работа. Съвсем накратко подкрепяме доклада смятаме, че той е важен и че е важно Европейската инвестиционна банка да продължи да работи в страни извън Европейския съюз. Същевременно е много важно да се запази тройното А на Европейската инвестиционна банка, за да може заемите на, към третите страни да бъдат с възможно най-низка лихва. Що се отнася до проекта становището, подгот... подкрепяме повечето изменения, но все още има някои въпроси, които е добре да е, бъдат обсъдени в политическата ни група. Става дума по-конкретно за изменение 3. По въпроса, в който се говори, че не трябва да има финансиране за ядрената индустрия, независимо от това за кой елемент на тази е, е, индустрия става дума. Тук се говори и за това, е, включително процеси нагоре-надолу по веригата, добиване на уран и съхранение на ядрени отпадъци. Все още не сме обсъдили в подробности този въпрос. Също така, настояването действията на Европейската инвестиционна банка да не водят до изнасяне на работни места от Европейския съюз. Разбира се, че не искаме е, работните места да бъдат изнасени от Европейския съюз, но как би могла Европейската централна банка е, точно да е, прилага тази цел? Има още един въпрос, който искам да повдигна в е, приложение 3. Списъкът на страните, на които могат да бъдат предоставени такива гаранции. Е, в този списък е включена и Армения. Ако вземем предвид случилото се с решението взето в Армения, за присъединяване към зоната за свободна търговия с Русия и Казахстан, с което всъщност се отхвърля споразумението за асоцииране с Европейския съюз, а, мисля, че е добре да помислим дали, си, а, дали Армения все още заслужава да е в този списък. Благодаря, господин Стилоян. Няма представители от социалистите и от а, либералите. От името на зелените давам думата на господин Ламбърт. Как познахте? И така, ще кажа няколко неща. Първо, благодарности към господин Мартин. Като цяло ще подкрепим всички ваши изменения, но както и очаквате, ще се постараем да засилим някои от тях. Първата точка, на която ще спрем, е самото финансиране на ЕИБ. Нека да си го кажем направо. Когато става дума за новаторски енергийни проекти, обичайните проекти казват, това е нещо много сложно, няма история, нещата са много сложни, не можем да поемем рискове. Тоест, банките обикновено казват, можем да управляваме рискове, които познаваме. Знаете, че банките са много предпазливи. И банките казват, това са много нови неща за нас. Ние не знаем какво е нивото на риска, затова няма да участваме. Но те, от друга страна, могат да финансират централи, които работят с въглища, могат да финансират проекти за АЕЦ, дори и да няма държавна помощ, така е, че това е доста интересно. Но интересното е, че технологиите на 21 век трябва да се финансират обикновени банки. Не можем да използваме ИБ, което е финансов и политически инструмент, да се финансират обикновени проекти. Затова имаме план за постепенно извеждане от употреба на финансиране за старите технологии да увеличим финансиране на технологиите за възобновяеми енергийни източници. Не, ние трябва да кажем, ЕБ повече изобщо няма да се занимава с това, защото ЕБ работи с публични финансови средства и те трябва да бъдат катализатор за промяната, а не трябва да се използват за рутинни дейности. За това средствата на ЕИБ трябва да се насочват към възобновяеми енергийни източници. Искаме постепенно ЕИБ изцяло да се съсредоточи върху такива новаторски енергийни проекти. Това е първото. Второто. Искаме да има съгласуваност в член 21 на договора, т.е. да има съгласувано с целите на външната политика, за това съм съгласен с господин Стоян. Ако държави, някакви държави решат, че те по-добре ще се справят без добрите отношения с Европейския съюз, добре, но защо за Бога трябва да финансираме тогава проекти в тези държави? И накрая няма да огласявам всичко, което иска да кажа, но ние смятаме, че Европейската банка за възстановяване и развитие трябва да спре да съществува и има прекалено много международни финансови институции и функциите на Европейската банка за възстановяване и развитие трябва да бъдат разпределени между Световната банка и Европейската инвестиционна банка, така по-добре ще се използват парите на данокоплатеца и ми е странно, че и съвет Европейската комисия продължават да запазват институции, от които няма реална полза. Да, съгласен съм, абсолютно съм съгласен с вас. И вие знаете, че ние изцяло споделяме вашата позиция. Ако искаме да има доверие към нас, ако сериозно се отнасяме към това, че сме хора, които се занимават с това как да се разходват парите на нанокоплаца, ние трябва да помислим как да се разходват тези пари. И между другото, това беше и за парламента. Все още се изразходват много нерационално средствата и в парламента много неразумно и нерационално се използват средствата и тук има какво да се намери. Ние можем да намерим по този начин допълнителни средства за Европейския съюз. Просто не трябва да се градят империи. Благодаря ви, господин Ламберт. Сега господин Фокс от Европейските консерватори. Благодаря, ви господин председател. Моя колега Иво Сречек не може да присъства. Ако ми позволите, ще изчета неговото изказване. Благодаря на Ханс Питер Мартин за неговата работа по това досие. Приветствам предложението на комисията, тъй като е необходимо да се подобри капацитета на ЕБ да финансира проекти извън Европейския съюз, особено в съседните страни от източното и южното партньорство. Подкрепям повечето предложения за изменения на докладчика, както господин Столен, загрижен съм за изменения 3-4. Ще внеса собствени изменения и принципите ще бъдат основните. Подкрепяме финансовата дейност на ЕБ в и извън Европейския съюз и смятаме, че финансирането трябва да се насочва към резултати, постигане резултати да подкрепя МСП. Също така е необходимо е да се гарантира економическата жизнеспособност на финансираните проекти и устойчивото развитие. В съответствие с предишни искания на ЕКОН е Необходимо е на сайта на ЕБ да се качва информация, която е важна за бенефициерите, що се отнася за дългосрочните заеми и гаранциите, критериите за допустимост на проектите и също така условията за предоставяне на заеми чрез рисков капитал на малките и средни предприятия. Смятаме, че финансирането от ЕИБ трябва да се стреми към гарантиране на един ефикасен и устойчив енергиен баланс, така че да се гарантира достъпни цени на енергията и да има непрекъснатост на веригата на енергийни доставки. Благодаря ви, благодаря ви, господин Фокс. Няма други желаящи да се изкажат. Затова давам думата отново на докладчика господин Мартин. Благодаря. Бих искала да благодаря на господин Ламберт, който в момента напуска за това, че възприе един прогресивен подход към нашето становище и ще се, ще се опитам да съчетая вашето становище с това на другите. Ще има, разбира се, проблеми свързани с ядрената енергия, но мисля, че и другите колеги трябва да вземат предвид казаното от господин Ламбърт в крайна, в крайна, в крайна сметка наша обща цел е да а, се проектираме в бъдещето, а не само да а, се концентрираме върху това, което в момента трябва да стане, т.е. извеждането от а, експлуатация на част от съоръженията. Така, благодаря на всички, с които работихме и се надявам, че ще можем да постигнем колкото се може по-широко широк консенсус. Благодаря, господин Мартин. Днес изменения до 19 септември, 12 часа. На 14 ще го обсъдиме и ще гласуваме. 14 октомври ще гласуваме тук а, доклада. Водещата комисия ще го гласува на 17 и през ноемврийската сесия доклада ще бъде внесен в пленарна зала. Има ли нещо по въпроси разни? Няма. В такъв случай закривам заседанието. Следващото заседание ще се състои на 16 септември от 3 до 6, 6 и 30 и на 17 септември от 9 до 12.30 и от 3 до 18.30. Благодаря ви.